Uh, Уважаеми колеги, драги приятели, пред вас е дневния ред на заседанието, което ни предстои. Ще се радвам, ако го приемете, но позволете да се извиня на първо място за закъснялото начало, но имахме много неща за обсъждане с координаторите. Надявам се да приключим сутрешното заседание до 12.30. В началото обаче трябва да ви съобщя една много тъжна новина, тъй като с дълбоко съжаление и пристърбия искам да ви съобщя, че нашия колега Мирослав Ранстор, бивш наш заместник-председател, е починал на 22 януари. От избирането си в Европейския, пар... в Европейския парламент от 2004 година насам, той бе активен член на нашата комисия през цялото време и мнозина от нас го помня чудесно. Работата му включ в Европейския парламент, включваше една дълга политическа кариера, 8 години, два мандата между 96 и 2004 година той е член на чешкия парламент, а преди това на чехословашкия парламент 90-92 година, две много важни години за федералния парламент на Чехословакия. Мирослав беше политик, винаги готов да отстоява своите идеи, своите възгледи ще го запомним като един топъл човек и добър наш колега. Убеден съм, че споделяте това мнение и вие. Той е, боледува дълго е, от самото начало на мандата си в Европейския парламент – но той работи все пак като заместник председател на Европейския енергиен форум и то участваше много активно, присъствайки на заседанията и в Страсбург, а също и в Брюксел. И преди това, но като заместник председател бе особено активен. Той има съпруга и дъщеря, на които от името на, нашия коми... на нашата комисия изразявам искрени съболезнования. Можете да се разпишете в книгата за съболезнование тук в Брюксел на, на това ниво тази седмица тук в Брюксел или следващата седмица в пленарната зала в Страсбург. И така, скъпи приятели, предлагам да почетем памета на нашия приятел Мирослав с едноминутно мълчание. Thank you very much. Благодаря на всички ви. Uh, yeah, uh, uh friends, um, Скъпи приятели, в момента е аз трябва да присъствам на председателски съвет като председател на съвета на председателите на комисии, така че сега ще се разделя с вас и ще се присъединя към вас отново след обед в 3 часа за следобедното заседание. Така че сега отстъпвам стола и отговорностите на нашия заместник председател, който ще ме не ще продължи да ръководи заседанието. Okay, let's... Uh, И така да продължим работа. Уважаеми колеги, припомням, че имаме възможност да обменим мнения с комисията, която отговаря за изпълнение на директивата за енергийна ефективност, така че без бавене давам думата на колегата Маркос Пипър от НП, който ще докладва. Благодаря, господин председателю. Надявам се, че се чуваме добре. Разполагаме с нов инструмент като Европейски парламент, е така наречения доклад за изпълнението, което където ние по своя от по наше мнение бихме казали, е, бихме дали мнение дали европейското законодателство доказва себе си, дали има добри резултати и можем да предложим на комисията идеи по е, енергийната ефективност, защото става дума за преразглеждане на директивата, която е на дневен ред през предстоящата есен. Мисля, че е, този мандат сме вече в доста по-благоприятно положение, защото можем да провеждаме собствени проучвания, разследвания и изследвания. Така направихме и по този доклад. Благодаря и на докладчика в Сянка. Имахме възможност да се срещнем. Благодаря и на представителите и застъпниците на различни кръгове по интереси. Имахме много интересни изслушвания с тях. По същество, позволете първо да кажа, че ние като Европейски съюз в глобално сравнение е, по отношение на целите сме водещи. От 90-та е, година сме намалили с 23% обема на въглеродните емисии, като имаме повишение на 46, с 46% на БВП, 23% по-малко въглерод, двойно повече увеличение на брутния вътрешен продукт. И въпреки, че всичко върват добре, е, трябва да помислим за цените, конкурентоспособни ли сме, и каква бюрокрация сътворихме през това време. И ако искаме да продължим по този очевидно по добър път, трябва да помислим, трябва да разгледаме е, законодателните актове, които се дублират, допълват, понякога си противопречат. За това имам много въпроси към комисията. Първо, няколко конкретни въпроса. Ако е, общо задължение е, е, економията на енергия, това ще се отрази ли на сектора за търговия с емисии и как. След това, ако имаме общо задължение за економия на енергия, дали възобновяемите енергоисточници няма ли да пострадат в определени държави, защото има оператори, които са специализирани във възобновяеми е, енергоисточници. След това екодизайн, директивата е, за строителството, е, еко етикета, екознака, не повтаряме ли три, че не потретяме ли, подчетвъртяваме едни и същи задачи, тъй като директивата за енергийна ефективност има същата цел и същите задачи. Тя е в сила от 2014 година. Повечето държави членки имат сериозни проблеми с транспонирането ние критикуваме това, Впрочем, същото е и с старата директива за жилищното строителство и жилищните сгради. Пет стари държави членки имат сериозни проблеми. И тук възниква въпроса, защо как се получава така, че въпреки, че основните директиви не действат, но ние имаме почти 100% изпълнение – не подценяваме ли други законодателни актове и не подценяваме ли интереса на потребителите, които без закони и разпоредби инвестират? А сега по същество, госпожи и господа имаме вече 2000 хиляди е, форми на докладване за държавни предприятия и организации по тази линия. Това е много сериозна бюрокрация. След това кръговата економия вече влиза в сила с нови квоти и това. И тук ще кажа, че от 2002 година използването на суровини в Европа се е, нам... е намалял с 30% на единица с брутен вътрешен продукт. По-малко с 30% използваме суровини за производството. Това е добра новина, разбира се. Трябва да продължим по този добър хубав път, но трябва да не прекаляваме с бюрокрацията. А такива подходи има на много места в директивата за строителството, енергийния одит, економия на електроенергия, подпомагане на електроцентралите и така нататък. Все положителни подходи а, които трябва да запазим. Директивата не, не се прилага, така да се каже, на пълна пара, но нека да помислим, не можем ли да намалим бюрокрацията, да намалим проверките, дали не може всичко това да влезе в други директ, съществуващи директиви. Системата за търговия с емисии не може ли да се допълни, да така, а също и знакът е, С не може ли да се използва по-ефективно? Говори се за знак за кръговата економика. не можем ли да обединим всичко това? Да имаме един единствен знак. Въпросите са много. В момента малко сме обзети от е, еуфорията на квотите и успеха, но ми се ще а, е, да имаме повече идеи. Мисля, че и бизнеса, и потребителите ще ни благодарят. Така че с радост очаквам през седмици взаимодействието с вас и комисията. Председателят благодаря да спазваме времето. Сега ще помоля а, представителя на комисията да вземе думата. Имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Наистина, мисля, че е много уместен и много уместния момент, в който излиза вашият доклад, доколкото разбирам, той ще бъде гласуван на 24 май. И наистина това е, е много своевременно, тъй като в момента преразглеждаме това законодателство, като разглеждането трябва да, зав... да завърши през септември. Знаете, че директивата за енергийна ефективност служи за рамково законодателство. Тя беше приета в момента, в който имахме за цел да постигнем 10 от 20 процента, които си бяхме поставили като цел. И ние сме в процес на преразглеждане и преоценка на директивата. И това, което мога да кажа в момента е, че миналата есен излезахме с един доклад на оценката и според резултатите от този оценителен доклад нещата върват напред. Господин Пипър каза, е не, не, че няма, не, не че няма закон, законодателство, напротив, нещата в държавите членки се развиват практически е, добре и е, държавите членки прилагат необходимите разпоредби и са постигнали 20%. Трудностите идват не от, е, от налагането на, на трудни условия от Европа, защото в крайна сметка самите държави членки поискаха подобно законодателство. Е, трудно е защото, е, защото наистина е трудно да се изпълнява подобна политика. Е, няма едно решение е, и да се каже, примерно, няма е, ще, ще наложиме това ограничение или това задължение и нещата са ясни. Не, Доклада за напредъка, напротив, доказва, че националните планове са много качествени. В момента провеждаме един преглед на транспонирането, защото е необходимо държавите членки да транспонират различните елементи постепенно, етап по етап с помощта на Европейската комисия и е, държави, държавите е, членки е, трябва да да ни, да ни представят своите планове до края на годината. Сроковете бяха спазвани по различен начин, но наистина директивата се изпълнява поетапно и ние е, работиме все по-интензивно с е, държавите членки за това. Значи сега как освен, освен по транспонирането, извършваме една оценка на е, целите и на отделните аспекти. Преразглеждаме цяло, цялостните цели на Европейската комисия, така както това бе залегнало в заключенията на съвета от есента. И преразглеждаме разпоредбите, свързани с енергийната активност, член 1 и 2, член 6 за обществените поръчки, член 7 също така както и 9 до 11 и 15.8 е, за е, препокриването, свързането с е, екознаците и екодизайн. Както вече казах, извършваме в момента оценка. Надяваме се, че тази оценка ще бъде публикувана заедно с изследванията, които я допълват и е, се надявам, че това ще спомогне и вие да направите вашата оценка. Е, не мога за сега да ви кажа какво ще бъде окончателното становище на комисията, тъй като нещата се развиват. Колкото до обществените поръчки, е, прекалено рано е, смятаме да се измени рамката. Трябва да имаме е, още време, за да видим дали в държавите членки ще може да се развие една строга, стройна система за обществени поръчки. Е, що, колкото по седм, е, член 7 ще направим една оценка на спестяването, економиите, които ще бъдат постигнати. Така че на второ място, 16 държави членки а, прилагат задълженията за енергийна а, ефективност, други 12 част от а, елементите. Тези схеми за задължение по, по принцип е, нямат висока административна а, цена, за четири държави членки от, от, от, от четири е, три от тях е, разходват под 1% за прилагане на схемата, докато четвъртата страна е, около 1%. Така че това означава, че разходите наистина са ниски в тук. Колкото до цената, която плащат е, потребителите, има последици, разбира се, за, за потребителите, но също, същевременно еко, економиите са големи и като цяло равносметката е положителна за потребителя, за крайния потребител. Е, до тук сме стигнали по преразглеждането на член 7. Ясно е, че има някои елементи, които биха могли да бъдат е, опростени, допълнителност, избягване на препокриване или на двойна отчетност. Но дори в е, сегашното си състояние като, като, като чало е, положи, резултатите са положителни. Утре приключва общото допитване е, относно енергийната ефективност и 73% от допитаните казват, е, че схемата трябва да бъде продължена до 2020 година. Като цяло имаме много широка подкрепа. Колкото до препокриването или по-скоро все още е, има, се правят изследвания, така че не мога да е, ви е, представя окончателни резултати, колкото до член 1 до 3, там процентите могат да бъдат до 34 до 40. Сега по въпросите повдигнати от господин Пипър. Целта е да имаме минимум изисквания за новите продуктите, същото ще въжи и за строителството, и за сградите, същото и за обновяването и модернизирането. А, сега а, да, да, отдалните законодателни актове някакси много, много ясно се допълват, а колкото до държавите членки постигат целите, въпреки трудностите, както казах, смятаме, че има, срок, има закъснение в сроковете, за съжаление, но въпреки това може да се каже, че целите се постигат. Благодаря много. Бих искал да ви припомня, че по време на, по времето на нашите заседания на 16-17 марта ще обсъдиме този доклад много по а, така обстойно, а, но по-скоро за задайте въпросите си към комисията, защото в момента това трябва да стане. Следващият координатор. Благодаря, господин председател. Това наистина е стратегическа, е, стратегическо решение. Надявам се, че по този начин ще има е, растеж на економиката и повече конкурентно способност. Економиите, енергоспестяванията са много, са много важни, особено за е, семействата, които са заплашени и е, на така наречената енергийна бедност. Предвид всичко това, смятам, че е, е жалко, че не можем да постигнем цел, целите си за 20% през 2020 година. А, наистина, много економии са били е, осъществени, както това е, е посочено в е, доклада на комисията, но явно усилията не са достатъчно. Е, тъй като е, не сме постигнали едва 18% от набелязаното в е, целите. Директивата предоставя инструментариум за енергоспестяване и за използване на различните инструменти по най-ефективен начин мисля, че а, про, про, проблема, с който се сблъскваме е, че на, на, на първо място нямахме достатъчно амбициозни цели и същевременно има прекалено много гъвкавост и това, това се счита за известна слабост или проблем в самата директив, директива. Смятам, че много може, повече може да се направи за е, енергоспестяване в жилищния фонд и е, строителство. И има много голям потенциал за подобряване на е, енер, енер, енергията, която се използва. Схемите за задължение може да доведат до намаляване на енергоемкостта с 25% и по този начин може да се помогне на най-уязвимите домакинства да намалят разходите, като едновременно подневат и модернизират своите жилища. Разбира се, различни бяха фак... факторите, които а, не дадаха възможност да се да, да, да, да, се, да, се, да се приложат всички разпоредби, бива прекъснат от а, докладчика. А, нямаме докладчик в а, сянка от ЕКАРЕ. А сега господин Питерсъм от АЛДЕ. Any positive aspects of... Благодаря, господин председател много по увеличаването на ефективността ще доведе до по-ниска енергийна зависимост от Русия и от страните от Близкия изток. Така че как можем да вървим напред и да създадем унази регулаторна рамка, която ще насърчава ино, ино, иновациите и енергоспестяването. Затова са необходими инвестиции. Необходими са инвестиции, за да постигнем е, економи. Виждам, че комисията прави оценка на състоянието на нещата и приветствам факта, че комисията разглежда нещата в един по-широк контекст. Трудно е, е на този етап да, се, да навлеза в е, подробности, но нека да ви кажа какви са нашите приоритети. Строителния фонд, сградите са от основно значение, тъй като е, потреблението на енергия в сградния фонд е много голямо, така че членове 4, 5 и 6 позволяват една много интересна дискусия на тази тема. Има много ефективни решения в новациите, така че ние трябва да насърчим обаче инвестиции, за да могат те наистина да станат действител, действител, действителност. Енергийната е, ефективност от една страна може да бъде е, много бюрократично, но същевременно е, мисля, че политиката може така да се използва, че тя да стимулира конкурентоспособността и иновациите. Така че нека да бъдем амбициозни за е, общото благо и смятам, че е, с общи усилия ще успеем да постигнем това, господин Явор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителите на комисията изложеното становище и на господин Пипер, докладчика. Имам няколко кратки бележки. Мисля, че трябва да разглеждаме енергийната инфективност в рамките на Парижското споразумение. Това, което е, е, е ясно, че трябва да ускорим усилията си за намаляване на емисията, вместо да забавим нещата. Енергийната ефективност, както се казва, е една от най-важните възможности и шансове за намаляване емисиите на парникови газове но това не е единствен екологичен императив. Мисля, че е, енергийната ефективност има много аспекти в Европа, включително е, геополитически аспект, както каза господин Петърсен. Е, Европа е по-устойчива на всякакви шокове и удари в енергоснабдяването. Освен това, допринася за конкурентоспособността на европейската економика. Господин Пипер го засегна бегло по тази въпрос и аз мисля, че ние се нуждаем от конкурентоспособна европейска економика, но енергийната ефективност не е пречка, тя е начин, средство за постигане на такава европейска економика всяко евро е инвестирано в европейската енергийна ефективност, спестява три евро в инфраструктурни инвестиции и в разходи за гориво. Така се създават също така милиони работни европейски места. Като говорим за директивата и за политиката на Европа през последните години в областта на енергетиката и климата, трябва да осъзнаем, че мотора, двигателя на развитието в тази област проистича от целите. Така че като говорим, говорим за цели в енергийната ефективност и новата директива, която очакваме скоро да влезе в парламента, предполага ние да настояваме да за поставяне на цели в енергийната ефективност. Няма ли цели, няма да има истинско развитие в тази област. И накрая, финансирането на енергийната ефективност и инвестициите и дейностите тук. Мисля, че е важно, но тук не говорим само за размера на средствата, но и за начина на изразходването им какви цели си поставяме, е, как подпомагаме и бенефициентите. Нека не забравяме да речем енергийната бедност. Председателят благодаря, благодаря, давам думата на господин Зилуага. Благодаря. Благодаря. На нашето Прилагането на енергийната ефективност е много важно нещо по две причини. Както беше казано, това означава да се прави економия на енергия, което е добро за околната среда. А, голям процент всъщност от а, потреблението отива за отопление на сградите. И, но ние трябва да помислим също и за доброто на околната среда. Освен това, ако сме по-ефикасни, вие потребявате по-малко, имате нужда по-малко енергия, най-вече, що се отнася до семействата, но ако искаме да се справим с енергийната бедност, това не е нещо незначително. Говорим за 10% от европейското население. В е, някои домове просто не може да се отопляват хората. За съжаление, държавите членки не спазиха целите на директивата. През 2020 ще бъдем до 18-19% економия, а не 20%, както беше целта. Тъй, че имаме законодателство, което уточнява, че в някои държави членки са малко наценени е, усилията, които са направили. Така че имаме нужда от конкретни цели, задължителни цели с е, годишен процент на възобновяване на обществените сгради. Тук се става дума за член 5. Поставя се ударението върху енергийната ефективност в този документ, за да може да се намали потреблението на енергия. И ние трябва да се съсредоточим върху това, потреб... върху това намаление на е, потреблението. Трябва да бъдем отговорни, да имаме отговорно потребление. А що се отнася до енергийната ефективност и последствията от нея, както е казано в член 7, трябва да се постави ударението върху социалното, социалния елемент. Това ще намали а, енергийната бедност. И с равнищата на инвестиции, които поддържаме в момента, за бъдеще ще бъде трудно да се променят моделите, за да постигнем по-ефикасен модел за нашите граждани. И трябва да се съсредоточи върху гражданите, не толкова частните инвестиции, защото е, обществените фондове са гаранции за частните фондове, което ние, ние не искаме. Разбира се, чухме и, и представители на комисията, както каза, да, тук е, председателя предупреждава, че се е, говорителят превиши своето време за, на дума. Така, ще има изключение за ядрените е, централи в е, областта на разходи и ефект. Но няма никакъв аргумент, който да подкрепят всичко това. Благодаря. Господин Таборе, ние сме напълно съгласни с необходимостта да се отстранят всякакви бюрократични практики, но, що се отнася до енергийната ефикасност. Но ние сме убедени, че ще е необходимо да има задължителни цели и не вярваме, че само добрите намерения ще са достатъчни. Трябва да постигнем 40-45%. Ако някои страни трудно могат да постигнат тези задължителни цели, това не е защото са фиксирани твърде амбициозни цели, а защото всяка държава членка си действа и може едни постигат резултати, други не. Не вярваме, че е възможно в Европейския съюз да има два или две или три, четири скорости за постигането на целите. Не смятаме, че държавите членки могат да бъдат а, изоставени и трябва да се да се обърнем към гражданите. Всичките а, дейности, които се правят в областта на енергийната а, ефективност, са нещо, което може всяка държава членка да направи за своето бъдеще. Защото инвестициите се гарантират така че няма нищо по-сигурно от това да се инвестира в а, а, тази област. И това е нещо сигурно. Не може да направим никакво по-добър подарък на бъдещите е, поколения от това да направим Европа по-економична, защото всеки киловатт е, час и всеки кубически метър газ или литър петрол означава а, е, изтичане на богатства към други страни, защото те по някой път финансират интереси, които върват срещу интереса на Европа. Така че като се говори за енергийната ефикасност, не е само климатичен е, дискурс, но това е въпрос на е, свобода, е, мир и, и правосъдие за бъдещите поколения. Благодаря. Let me, please remind you that we have a... Нека да припомня, че ще имаме възможност да обсъдим този доклад и през март е, така че нека сега да пристъпим към конкретни доклад, е, въпроси. Няма е, да сега искам да приключим списъка за изказвания. Имате по една минута и този път е, имайте предвид, че ще следя много стриктно за спазване на времето. Господ Госпожо Родригес, имате думата. Благодаря, господин председател. Взимам думата от името на Соледат Калисон, което е, е докладчик сянка по този въпрос. И още веднъж, за съжаление, държавите членки не се справиха с ситуацията, не бяха на висотата на ситуацията и не постигнаха тези 20% ефективност. Така че трябва да излечем някои полуки от това, което стана. Трябва да си даваме сметка за проблемите, които са посочени в този документ. И се надявам, че ще може да приложим тези полуки. От страна на нашата група бихме искали да постигнем механизми, които да гарантират, че от страна на държавите членки се прави повече от е, това, което се прави в момента. Трябва да се подобри качеството на стратегиите, които се представят от държавите членки и това нещо трябва да се допълни с национални пътни листове. Разбира се, трябва да се действа, например, по отношение на сградите, обществените сгради, трябва да работим с обществените договори, предприятията трябва да държат сметка за всичко, което е предложено тук в директивата. Имаме нужда от необходимите ресурси, за да подобрим тази енергийна ефективност. Държавите членки трябва да работят най-вече с най-бедните граждани и семейства и най-вече, ако ми разрешите, един въпрос. Правите ли оценка на мерките, които се вземат от държавите членки за намаляване на енергийната бедност? и най-вече там, където семействата са най-зле финансово. Благодаря. Господин Бенсен. Благодаря, господин председателю. Важно е да имаме енергийно ефективен преход на европейската економика към бъдещето ниско въглеродно общество. Е, трябва да постигнем целта поне 27% на енергийна ефективност, по-висока енергийна ефективност пред 2030 година. Трябва да работим наистина ефективно. Едната възможност е с задълженията по член 7. Комисията говори за 71%, но както е известно, тук попадат около 3 четвърти от целия обем. Необходимо е да продължим така и следващия период много е важно да подкрепим енергийната ефективност, а това не е никак лесно. Зная го от моята страна, където е, имам голямо желание сред бизнеса, но няма инвестиции. Така че ние трябва да предвидим съответни фондове и правилно разпределение. Благодаря, господин председател. Господин Гирек. Благодаря. Мисля, че правим грешка, като приемаме тази директива от самото начало, защото в страните в Европа са в различна степен развити и не може да отчитаме по еднакъв начин намалението с 20%. Показателите бяха неправилни те, те трябва да включват БВП на глава от населението за отделните държави членки, за да имаме обективна оценка, не говорим за физическа ефективност. Има държави, които няма да могат да постигнат тези 20%. Питам, каква ще бъде калкулацията за Полша? Как ще се изчисли това? Благодаря. Сега господин Бачитис. Komisijos atstovas и tikrųjų и kad yra daug padaryta ir čia daug kas. Благодаря, господин председателю. Чухме от комисията, че е отбелязан сериозен напредък но през 2014 година ние тук в тази комисия вече обсъждахме положението в 6 държави членки и се отбеляза, че в тях има сериозни инвестиции. Възвръщаемост смъртта им се очаква след 100 до 300 години. Е, так, говорим за мерки, които ще доведат не само до економия на енергия, но също така ще допринесат за подобряване живота на хората. Това трябва да бъде нашата цел. В противен случай ще трябва да констатираме, че фондовете не са освоени по добър, добър начин. Господин Кели, благодаря, господин председател. Аз имах възможност да представлявам Европейския парламент в Париж и съм съгласен с казаното от мнозина тук, особено за необходимото да сторим по отношение на сградния фонд е, това е много важна цел, защото подобрява показателите на сградите, намалява емисиите и подобрява качеството на хората в тези сгради, така че е взаимно изгодно решение. Много внимателно слушах Маркос Пипър. Той говореше за да дублирането на разпоредби. Нека комисията отговори на тези коментари на господин Пипър при покриването на директивите води до повече бюрокрация и повече разходи. Председателят, благодаря господин Кели, че бяхте толкова стриктен с времето. Господин Каренс, благодаря. Имам няколко въпроса към комисията. Няма да правя изказване, ще питам. Разбирам, че намаляваме въглеродните емисии и по, преследваме целите за енергийна ефективност. Искам да попитам, доколко тази енергийна ефективност на книга има общо с реалните емисии. Това не забавя ли економиката? Дали тази това законодателство наистина отговаря на нуждите ни. Благодаря за точния конкретния въпрос и за това, че бяхте стрикнен с времето. Господин е, Ериксон. Нещата се променят. Знаем, че има голям потенциал в енергийната ефективност, в промишлеността, в сградния фонд, в страни като Полша и Великобритания, може би нещата стоят различно, но сега е, отбелязваме спад на цените на енергоносителите, може би временно, но как се отразява това на директивата за енергийна ефективност? Комисията ще промени ли своето виждане по изчисляването на енергийната ефективност. И какво означава това за нас? Да направим директивата по-конкретна, по-силна, за да постигнем целите или заобщо какво? правим. Благодаря, казва председателя. Блестяща дисциплина се демонстрира тук. Сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Олсън. Благодаря. Боя се, че ми трябва малко повече от минута, за да отговоря на въпросите, но я ще бъда кратък. Сега, господин Пасър, господин Кели, господин Петърсън, колкото до сградния фон, Ние също така правиме преглед на директивата за енергийност енергийна ефективност в сградния фонд, защото това наистина е, е сектор, който от огромно значение. Господин Каринс, намалението на емисиите на въглероден двоокид. за сега това не е най-основното всъщност най- най-добрите резултати се получават при използването на енергийния микс. А в, може би след следващите 10 години ще имаме по-балансиран принос за енергийната ефективност, колкото до казаното от господин Педесън. Ако не, ако не се е, грижиме за околната среда, щехме да... Това в, никакъв, това в никакъв случай нямаше да ни... Ако, дори да не, дали да, не, да, не, да не се тревожихме от резултатите в областта на опазването на околната среда, пак щехме да, се, да целиме енергийна ефективност, защото това означава повече топлина за хората, повече, повече работни места. И при всички случаи е, резултатите са положителни от економическа гледна точка, от е, социал, социална гледна точка. Така че става дума наистина за една по-скоро економическа политика, а не толкова екологична политика, колкото за, за, даденото от господин Явор и другите за инвестициите. Дали инвестициите са необходими? Въпросът не е дали са необходими, а как да се използват по-добре. И колегата, който седи до господин Бенсън, също каза, че би могло тези средства да се разхищават е, неправилно и нецелесообразно. Така че. Целта е да, и ние се обръщаме и към банките, е, да, да, да, да направиме тази, този сектор по-привлекателен, за да можем да привлечем и частни е, инвестиции. Господин госпожа Родриес, господин вдигнах, подигнаха въпроса свързан с енергийната бедност и как изчисляваме последиците е, върху енергийната бедност. Нямаме още някакви конкретни резултати и цифри, но смятам, е, че наистина преразглеждането на директ... директивата би могла да е, допринесе много, за много по-доброто и ефективно постигане на целите в тази цел. Няма да е, лес, няма да е лесно. Господин Ериксън, е, е цената на нефта. Да, знаете, че цената на нефта се, се, се променя, но нашите е, политики не се е, променят. Така че тази е, тази, тази политика не, не, не би си заслужавал да бъде е, провеждана, ако цената е прекалено висока, но факт е, че, е, че, е, че много инвестиции трябва да се направят в някои по- основни инфраструктури и е, инвестиции, които ще, се, е, ще бъдат рентабилни преди, след една или след две години. И тук не мога да отговоря на последния колега. Господин Кели каза, че не съм отговорил на един от въпросите на господин Пипърс е, съжалявам. Има и един друг въпрос, който, към който ще се върна. Колкото до препокриването, ние имаме два а, е, акта за продуктите, за минимални стандарти и а, е, за а, ползите за крайния под, потребител и информацията за потребителите. Имаме директива за енергийната ефективност с изисквания за сградите и мерките и имаме и едни много по-подробни законодателни актове, относно по-добрите продукти. Така че Ако нещата се, из, се извършват както трябва, ще, е, ще има достатъчно е, насърчителни е, критерии за хората. Ако, примерно, хората си оплътнат или модернизират домовете, те биха поставили и един слънчев слънчева батерия на, на покрива и така нататък. Така че въпросът е по-скоро в насърчаването. Колко... А, в... Колкото до страните, които постигат по-добри резултати и е, тези, които постигат по, по-лоши или по-малко резултати. Въпросът тук е не е в средствата и в богатството на дадена страна, а по-скоро при доброто управление на мерките. И колкото до въпроса на господин Герек за количеството и целите, е, ние имаме една обща европейска цел, докато държавите членки имат възможност да определят е, своите е, национални цели и виждаме, че страните, които имат по-добри економически показатели, по принцип приемат по а, амбициозни цели. Благодаря. Благодаря ви за това, че бяхте много дисциплинирани и че успяхме да наваксаме час от закъснението. Този доклад ще бъде разгледан подробно по време на нашето заседание през марта. Сега минаваме към следващата точка. I'm sorry. Господин Пипер, извинявайте, нямам, нямам достатъчно опит като председател. Няма проблем. Много ми беше приятно да чуя някой от е, коментарите за по-малко бюрокрация. Господин Хецен също каза, че по член 7 има елементи, които трябва и ще бъдат е, опростени. Много се зарадвах да го чуя и все пак един основен въпрос не получи своя отговор няколко гласа се чуха за това, че ако и, и е, искаме а, да, икон, да економисваме енергия, трябва да бъдем по-устойчиви на кризи, но това означава повече възобновяеми е, енергоисточници. А има прекрасни региони, където се работи само за възобновяеми енергоисточници. Наистина ли ще наложим на тези хора, тези оператори трябва да економисват? Нека държавите членки да решат този въпрос. Е, е, дали ще искаме економия, включително и за възобновяемите енергоисточници, например, скандинавските страни, не съм сигурен. Освен това, ще можем ли да въведем плоски такси, флетрейтс за възобновяемите енергоисточници. Някак си продължаваме да бъдем момотани в тази конструкция от стари разбирания от началото на 2000-та и нататък години. Много бюрокрация и мисля при всички важни теми в директивата за енергийна ефективност трябва да продължим така. Спор няма, но не Нека това става с цената на по-малко бюрокрация и бих се радвал на всякакви идеи и предложения от колегите. Председателят, благодаря много господин Пипър. През декември 2015 година Берек е, публикува своя доклад за реформа на е, телекомуникациите. Очакваме законодателно предложение от комисията през 2016 година юни и година и е, чухме нова информация за пазарите на Телеком, ОТТ и други такива. Имаме много какво да си говорим. Предвиждаме часи 50 минути за дискусия и за това ще помоля господин Ешвайлер, председателят, да вземе думата и му казвам добре дошъл. Thank you very much. Благодаря. Е, света на електронните комуникации се променя много бързо. Нека не забравиме, че това беше и темата на, е, семи... на годишния семинар в Давос миналата седмица и електронните телекомуникации са оключовият е, фактор за постигане на нашата обща цел единен цифров пазар. И бяха пред бяха предложени много нови законодателни инициативи, така че аз съм ще имам удоволствието да ви да споделя това, което бе направено от Берек, организация, чието председател ще бъда тази година. Следващо рамката на телекомуникациите е в а, центъра на телекомуникационната стратегия, която бе прията от комисията миналата година. Първото е по-добър достъп за потребителите и бизнеса, по-добри цифрови е, мрежи и иновативни услуги и по-задълбочена и е, разгърната цифрова економика. Затова основните цели са свързаност, универсални услуги, равнопоставеност, защита на потребителите, е, честоти и институционен дизайн. За да имаме по-добро свързана с Европа, трябва да можем да имаме отговор на въпроса как да е, подобриме по-голямото -по разгръщане на е, бързо бързо, бързо над е, шоколентов интернет, как да преодолеем разликите между различните региони, селските е, райони и как да насърчиме е, създаването и разгръщането на необходимите структури, свързани с бързолентовият и интернет. За това са необходими инвестиции, е, по и е, възможност за по-широк избор от страна на потребителите. За това е необходима по-добра регулация или по-скоро дерегулация, да допълним, да допълним е, цял, цялата схема на универсалните слуги и да видим как всичко това може да се допълни. За това е необходимо да има по-добра конкуренция, която да привлича инвестиции. Няма един, единствен модел, който би могъл да се прилага навсякъде. И е, ако искаме да да постигнем наистина а, свързаност в Европа. Има много а, модели, които биха могли да се използват от а, различните държави, държави и членки в зависимо от техните а, специфики. За това е необходима по-голяма гъвкавост, за да може а, моделите да са да отговарят на националните специфики. Също така е необходимо да разполагаме с им, им, им инструментариума, който ще ни позволи да се а, приспособяваме към бързите промени и изисквания на пазара. Е, универсалната услуга това са телекомуникационни услуги за всеки, за е, социално включване и преодоляване на е, разликите в Европа. Два са проблемите, които трябва да решиме. Първо, е, трябва да усъвремениме цялата. Е, е целият обхват и поле на действие на универсалните услуги. Е, и всяка държава членка трябва да има възможност да, да взема свои собствени решения в тази област. И второ, да, да, осигури, да осигуряваме един баз, едни базисни услуги, които обаче да бъдат а, качествени. В а, момента държавите членки са онези, които трябва да определят техническите параметри на достъпа до широколентовия интер, интернет но, но, но, но, в момента сме свидет, свидетели на конкуренция между така наречените услуги ОТТ и класическите електронни услуги. Необходимо е да има рав... равнопоставеност между различните оператори и ние споделяме казаното в резолюцията на Европейския парламент, т.е. развитие на услугите и конкурентоспособността с цел по-добро обслужване на крайния потребител. За това ние смятаме, че трябва да има диференциран подход е, услугите от ЕТ 1 по принцип ще заместят е, традиционните е, електронни услуги и ние ще, ще приемеме края на февруари насоки в тази област и ние също така смятаме, че националните регулаторни органи трябва да имат възможност да извършват мониторинг е, на, на пазара и да има единна интерпретация на е, дефиницията на услугите, за да, за да се избягва допълнителната административна тежест и да се направи анализ на а, необходимите законодателни актове един по един. Берек смята, че трябва да бъдат решени два проблема. От, необходимо ли ни е общ общо законодателство или законодателство, което да бъде специфично за всеки един от сектори. Необходимо ни е законодателство, което да защитава потребителите като цяло, но при всички случаи трябва да избягваме при покриване на законодателството, както и правни е, празноти с което стигаме до втория въпрос във връзка с хармонизацията на правото за потребителите. Трябва да гарантираме държавите членки и националните регулатори да, да могат да реагират адекватно и да отворят място за експер... експериментиране с нови решения. Така че въпроса за хармонизацията по-скоро е обект на бъдещето, тъй като пълната хармонизация крие известни рискове. Е, това може да се отрази на потребителите. И е, следващото, което искам да кажа, аз и Берек сме наясно, че спектърът е отрешаващо значение както за парламента, така и за комисията. Нека да припомня, че настоящата рамка работи добре според нас по отношение на предоставяйки на потребителите добра, добри услуги. Не, и услуги от четвърто поколение. Няма толкова никъде другаде в света, включително САЩ, Япония и, и Австралия, няма такова ниво на предлагане на услуги други. Координацията между провайдерите вече е факт, така че всякаква по-нататъчна хармонизация трябва да изхожда от това какви са по, по преимуществата и рисковете, така че нека да помислим за бъдещите изисквания между държавите членки, може да доведе до различия между тях. В този контекст всякаква бъдеща хармонизация отгоре надолу може да доведе до неефективно използване на скромните ресурси и по-скоро ще препъва, отколкото ще подпомага хармонизацията. Ние вече имаме широки ем, законодателни актове в дългосрочен план. Нека не ги налагаме. И накрая ние се нуждаме нуждаем по-тясно сътрудничество между групата за радиоспектъра и Берек. Това е последното, което искам да кажа. Е, няколко думи, ако позволите, за бъдещите ни планове. Това е последното и най-важно е, органиграмата, как ще се организират и институционализират нещата. Знаете какво е мнението ни. Ние смятаме, че Берек е, трябва да остане между институционална формирование, запазвайки си основните рамки. Ние се нуждаем от знанията и уменията на националните органи. Може би има какво още да се желае, но като институция ние следва да се запазим такива, каквито сме в момента. И е, накрая за по-наташните ни дейности по е, е, телеком, е, единния телекомуникационен пазар. Ние работим по насоки, както виждате. В края на август ще бъдем готови. Освен това, много сериозно работим по роуминга е, специално опита и политиката за коректно поведение. Това е основното. Благодаря ви. Председателят давам думата на докладчиците в сянка по две минути, госпожа Нивел първо. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Ешвайлер, за казаното. Е, един коментар и три въпроси. Първо, наистина съм съгласна, нуждаем се от инвестиции, за да насърчим бързия и свръхбързия широко лентов интернет. Съгласна съм напълно. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни като Европа, алфата и омегата е наистина предоставянето на добри услуги. Имам един въпрос. За, че говорите за частотна, политиката на частотите. Е, ще бъда по-прогресивна и мисля по-скоро за начините за използване от автоматизация до автономен режим на работа, за интернет четвърто поколение, работа в здравеопазването и така нататък. Мисля, че се нуждаем от по-хармонизиран подход по отношение политиката на частотите. Какви са намеренията ви? Много ми се ще е, да бъде осъзната необходимостта от европейски подход. Второ, неутралност на мрежата. Говори много за това тук. Е, как, какво става в практиката, имате ли оплаквания, въобще дайте информация. И накрая, равни шансове и възможности. Къде смятате, че различните правила водят до нелоя, проява на нелоялност и какво можем да направим в рамките на наличното законодателство по този въпрос. Благодаря, господин председателю. Председателя, чудесно и се побрахте времето. Госпожа Крел, благодаря. Кратък коментар и два въпроса от мен. Разбира се, най-голямото предизвикателство е инфраструктурата и мисля, че тук имаме много работа. Не само да мислим как да организираме държавните помощи, но и как да подпомогнем конкуренцията и как да организираме по такъв начин, че да се отвори вратата за нови модели, нови модели на мислене. Второ, цифровия единен пазар. Това е най-важна задача за тази година и в парламента. За тази цел парламента в своя доклад препоръчва по сериозна роля на Берек, повече правомощия Въпросът ми към господин Ешвалер, какво искате вие, какво, как да ви подпомогнем, за да можете да работите по-добре? Аз лично съм с чудесни впечатления от взаимодействието си с Берек. Работите добре. И освен това, как да подпомогнем вашата дейност, за да напреднем. Съгласна съм с госпожа Ниблер за неутрал... неутралността на мрежата. Много различни съмненията. Парламентът а, има своя позиция, но това отговаря ли на вашите представи за насоките? Да не се окаже, че се разминаваме е, и аз изпазих времето. Благодаря, казва председател госпожа Ви... господин Хенкел. Целият си живот съм прекарал в този бизнес и стигам до извода да изоставаме след щатите, че в повечето държави е, приватизацията на телекома се бави питам, имате ли позиция по отношение на факта, че в някои държави членки имаме крупни играчи, които са участие цяло в правителствени ръце и сега госпожа Калас. Благодаря. Имам няколко въпроса. Първо, равнопоставеността между ОТТ и традиционния сектор. Вие казахте, че трябва да, и, да има еднакви правила за съпоставими е, служби и услуги. Но струва ми се, че е много важно е, дебата да бъде поставен в е, друг аспект. Достъпа до мрежата. Тук, е необходимо, тук са необходими правила, за да имаме добра конкуренция но самите услуги трябва да бъдат дерегулирани, според мене. Какво мислите вие по въпроса? Второ, казахте няколко думи за хармонизацията. Очудваме, че казвате, че трябва да бъдем много предпазливи. Защото когато говориме за интернет на вещите и за е, цифровия единен пазар, мисля, че хармонизацията е основно. И второ, вие споменахте институционния дизайн, който функционира добре. Но в крайна сметка Берик е, е един орган, в който участват 28 национални регулатора. Но как можем тогава да постигнем неутралитета? Може би има някакви е, спорове или може би има някакви е, несъгласия или конфликти от е, различните регулатори. Благодаря, госпожа Калас. Господин Ремен. Благодаря. Става въпрос за един основен въпрос. Как вие лично, от гледна точка на демокрацията и политиката, как си каква е вашата позиция спрямо нормативната уредба за следващите 20 години? Говорим много за потребителите и така нататък, когато се говори за интернет, мрежите, комуникациите. Това са елементи, които играят много ключова роля в е, демокрацията. Как да се определят тези услуги, как ще се развие търсенето на е, пазара в този контекст на е, политическа демокрация. И според вас регламентите, които ще бъдат гласувани след време, как, каква роля ще играят е, е, за включването на пазарите и потребителите. Благодаря. А сега отделните членове е, в лично качество. Господин. Благодаря. Първият въпрос е въвеждането на 5G 2020 година не е ли много късно? 2018 може би е по-добре, защото в Япония и в Южна Корея доста са напреднали в това отношение. Освен това хармонизирането в Европа, разбира се, трябва да се засили. И това означава обаче инвестиции. Но ако трябва да се увеличат бюджетите, за да се развие мрежата, възниква един въпрос. Как да се финансира всичко това? Вие работите също с ИЗО, Немалко технологии се повтарят, както всичко това да се професионализира. И след това тези приложенията в облак, как да се направи така, че да може тази система да е оптимална за крайните потребители. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това така много изчерпателно изказване и за това, че ни обяснихте как работи Берег. Но въпросът ми е как да стимулираме инвестициите и как да е, допълниме всичките тези средства, идвайки от е, Европейския стратегически фонд, е, фонда за стратегически инвестиции, как всичко това да допринесе за постигане на целите. Второ, за хармонизацията. Ако помислиме за 5 от 5 Г пето поколение. Ние трябва да се подготвим, да трябва да сме готови. Ние трябва да имаме пътна карта за 5G. Трябва да работим в тясно сътрудничество и с други международни институции. Така че не смятате ли, че трябва да има една хармонизация с цел създаване на пътна карта за 5G? Колкото до универсалните услуги, вие казахте, че правилата трябва да бъдат усъвременени и то от всяка отделна страна. Но ако искаме да избегнем някои е, така, проблеми за общоевропейската хармонизация, е, как можем е, да, да, да, да постигнем това, ако всеки си усъвременява правилата сам за себе си? Госпожа Валян. Благодаря. Говориме за конкуренция, консолидация и противопоставяме тези две неща. Но от една страна конкуренцията това е достъп. Ако така че не виждам къде е тук противопоставянето. Вие казахте, че трябват допълнителни инвестиции в инфраструктурата. Но ако примерно сме стигнали до някакъв прак, горен прак на рентабилност, тогава какво е необходимо, за да успееме да привлечеме едно по-високо равнище на инвестиции на пазара. И госпожа Компуланатри. Благодаря. покритието и бързоскоростното покритие трябва да бъде приоритет в Европа и вие го казахте, за да бъдеме наистина компет... кон... кон... конкурентни в света, в един е... в ерата на цифровизацията. Но аз какво мислите вие за директивата за услугите? Смятате ли, е, че все още трябва да има още всичко това, което е залегнало в директивата, като телефонни указатели, телеф, телефонни будки и така нататък. Смятате ли? Защото това в крайна сметка е една универсална услуга. А целта на държавите членки трябва да бъде да осигурят достъп до високо свръх бърз интернет, защото хората в момента търсят работа по интернет. Дори имахме един семинар, на който се отчете броя на хората, които търсят работа точно по интернет. Така че мисля, че основното от универсалната услуга трябва да бъде това. И аз бих искал също така да има една а, здравословна стандартизация, ако мога така да не са. И сега Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията работи в тясно сътрудничество с БЕРЕК за изработване на становището. Ние имаме и официално, и неофициално, формално, и информално сътрудничество за, с цел създаване на законодателни предложения. Сега, и бих искал да се спра на някои от проблемите, повдигнати от господин Айшвелер и от а, депутатите. А, след, след, след, след като проведахме обществено допитване, цел, отговорите, отговорите бяха, че е, е необходим е, много широк достъп до е, свръхбърз широколентов интернет. Това, това е основният проблем, с който се сблъскват с потребителите. Второ, достъп до мрежите и конкурентоспособност. Е, вчера комисара каза, че наистина конкурентоспособността и конкуренцията е двигателя на инвестициите. Разбира се, това трябва да стане в е, необходимата рамка, но същевременно, както господин Ешпалер е, спомена за инструментариума, трябва да видим какъв, какъв, какъв инструментариум да е, създадем, за да помогнеме тази рамка да бъде наистина ефективна и полезна и удобна както за традиционните оператори, така и за новото поколение оператори. Тоест, за да, да привлечеме наистина допълнителни инвестиции. Тоест, трябва да да имаме е, добра, добри правила, за да, за да създадем една здравословна конкуренция в мрежата. Е, също така парламента прие с голямо мнозинство е, подхода към, за, към, за координирането към, на честотите това е наистина а, така един политически отговор на а, извършваното в момента от комисията. Ние наблюдаваме много усилията, които се правят за по-добра координация на честотите, как а следващата седмица ще излеземе с предложение относно пътна карта за 5G. Също така общественото допитване доказа, че някои от условията за достъпа също са от огромно значение. График, покритието на мрежите, и че наистина са необходим, е необходимо да имаме общо европейски цели, които да, да се впишат в национално специфичните е, цели. Така че ще спра до тук, тъй като много беше казано вече следващо. Over to you, Mr. Eschweiler. Сега да чуем вас, господин Ешвайлер, бяха поставени редица много интересни въпроси и всички ние се надяваме, че ще получим равен брой прекрасни отговори. Благодаря. Ще започна с госпожа Ниблер за хармонизацията на чистотите. Ние смятаме, че сроковете за спектъра на телекомуни... телекомуникационните услуги е изключително важно за петото поколение 5G. Но е, това се оказа наистина важно за пазара и за крайните потребители, но тук трябва да кажем, че комисията вече разполага с правомощия за хармонизация по спектъра в определени срокове Хармонизацията на общата хармонизация на спектъра е много важно и е част от това, което правят и ИТО, и международните организации при разпределението на частотите на различните потребители. Така че тук ние се нуждаем, според мен, с, от по-тясно европейско сътрудничество Вси между всички организации, но мисля, че можем да постигнем по-добра координация. Това, което е важно, е, че ние смятаме, че трябва да е, използваме преимуществото на първия играч в, в Германия, например, разбрахме, че Германия че страни като Франция се подходиха колебливо по отношение на трансграничното координацията. Би било добре да имаме търгове по този въпрос, но френската администрация реши да последва германския пример, така че Преговорите едва сега започват, но смятаме, че Берек е в добра позиция за мрежовата неутралност. Знаете, че имаме вътрешен семинар по време на пленарното заседание в Ротърдам. Ще поканим представители на академичните кръгове, за да изслушаме други предложения. Е, ще разгледаме е, и решенията на FCC по този въпрос. Ние в крайна сметка ще излезем с насоки, за да демонстрираме волята си да участваме в процеса с конкретни предложения. А по въпроса за ОТТ, тук работим е, за всеки конкретен случай. Работим за равни възможности, е, за да установим дали е въпрос на регулация или въпрос на защита и на личните данни и безопасността. В момента в рамките на националните органи стигнахме до извода, че Gmail, например, и мейла на Google трябва да изпълнява същите изисквания, както други услуги. Това е, как да кажа, правен дебат, как да продължим, защото всички тези въпроси в Германия стигнаха до административния съд. Ще има преговори по правните въпроси. Това така ще изглежда процеса. Госпожа Крел за институционалната форма на Берек мисля, че има какво да се желае, но като цяло модела на два стълба в Берек имаме бюрото с агенция в Рига и, и Берек като цяло, като институция, суи генерис, работи добре и аз мисля, че комисията като сърегулатор в процеса с БЕРЕК е, и вие като Европейски парламент можете да направите анализ и да установите, че Берек е, изпълнява задачата си, като заедно с FCC и други. Мисля, че това е модел доказал своите възможности и качество. По въпрос за ОТТ. Казах вече някои неща. Друго, което ми остава за МТР, господин Рубихи за роуминга и политиката на коректно използване. Рано е все още е рано да кажем, знаете, че работната ни група все още работи по този въпрос. Очаквайте конкретни предложения. А за МТР това е дори по-важен въпрос, но мисля, че решение ще се намери. Ще решения ще се намерят. За финансирането, господин Бони. Знаете, че ние сме за пазарен подход към тези е, фондове, които да бъдат едно, един вид допълнение. Но ние имаме интерес от частни инвестиции в този сектор, защото смятаме, че една конкуренция между частните инвеститори ще бъде градивна. И ще е най-доброто решение. Мисля, I think these have been the most мисля, че с това отговорих на най-важните и значими въпроси. Госп... Г... Да, г... господин Хенкел, това е по-различен политически въпрос, но мисля, че не регулатора да отговарят за това. Това е въпрос за съвета на министрите. Обърнете се към тях. Конкретно за директивата за публичните услуги и за директивата за универсалните услуги. Те ще влязат ли в предложението на комисията, което очакваме през лятото на тази година? Да, напълно сте права. Да, ще има един вид освежаване на директивата за универсалните услуги, но в момента преговаряме. Така, мисля, че получихме отговор на всички въпроси. Благодаря, господин Ешвайлер, за това, че ни представихте работата на Берек, отговорихте на въпросите, господин, благодаря и на господин Уилер и а, нашите поз, а, поздравления към комисар Оттингер. Скъпи колеги, наваксахме закъснението си благодарение на изключителната дисциплина и сега, минав... сега минаваме към следващата точка от дневния ред информация относно провеждащите се трилози. Госпожа Дел Кастила, Дел Кастило отсъства днеска и а, трябва да ви припомня, че тя е докладчик по директивата за сигурност на информацията и е, мрежите, че бе постигнато политическо споразумение през декември по време на шестата среща на три, трите страни, тъй като тя отсъства, аз ще направя едно резюме на цялата дейност. Тази директива е първото, първия законодателен акт в областта на киберсигурността и една важна стъпка към подсигуряване на киберсигурност в Европа. И по този начин опер, е, по операторите ще бъдат задължени да прилагат мерки за сигурност и да сигнализират всякакъв вид инциденти. Също, също, същевременно в предприятията, кои, които се обработват много данни, ще трябва да бъдат създадени звена, които да анализират киберзаплахите и да реагират на кибератаки. Е, цел, целта е Европа да може да отговаря и да, е, да се защити от постоянните киберзаплахи и време да осигури благоприятни условия за работа е, и защита на потребителите. Госпожа Делка Сило била би, би била щастлива да, ако споделите с нея а, вашите виждания. Господин Кели. Сега. Благодаря, господин председател. Аз имах привилегията да бъда докладчик на а, нашата а, комисия. А, знаете, че тук става дума за предложение от комисар Рединг от 2012 година. През февруари 2013 година а, беше, е, а, бе, документа бе прият е, от парламента, след това от е, латвийското председателство и по време на люксембургското председателство започна започнаха трилогите и след 9 трилога на 15 декември 2015 година бе, бе постигнато споразумение благодарение на усилията на Люксембургското председателство. Сега вече разполагаме с регламент, който замества директивата от 95-та година и се надяваме този документ да бъде е, единствения, по който ще работиме от тук нататък. Целта е да има един единствен едно, един европейски закон, който ще замести 28. Също, е, същевременно целта е да имаме едно общо, единно е, гише, да има едни и същи правила за предприятията, независимо от това къде са им е, техните седалища. и предприятията и фирмите, които са извън Европа, чието седалища са извън Европа, ще трябва да прилагат същите е, правила, които се прилагат в е, Европа. По този начин ще има равнопоставен по, равнопоставеност, също, същевременно отделните лица ще, ще имат възможност да, на, да трансферират данните си от един оператор на друг, да, да бъдат забравени, да бъдат заличени и така нататък. А, ще има правила, е, които ще бъдат е, еднакви за всички и и това смятам, че е добро, ще има нови е, техники за криптиране, в различните системи, като по този начин ще има един допълнителен начин за защита на данните. Също така постигнахме успехи в още една област. Да, да няма прекалено много ограничения за научните изследвания и накрая постиг, постигнахме едно компромисно решение <coughs> за из, изваждане на анонимните данни от списъка на тези, за които въжат ограниченията. И първо а, с, с, също, също така ще са, взети решения за упростяване на формата на докладване, кое, която е а, прекалено а, скъпа и бюрократична. Също също така намал... нам... намаляване на предприятията, които, за които обработката на данни не е основно занимание, няма да бъдат задължени да имат специални звена или лица, т.е. след две или три години упорита борба наистина сега разполагаме с реглам, регламента или поне ще разполагаме след като парламента го прие и ще имаме, надявам се, абсолютно еднакви правила в Европа след две години. Благодаря господин Кели за тази прекрасна работа, която сте свършили от нашо име. Наистина мисля, че можем да бъдем горди с вас, с това, че от отдадахте много сили за да работите по тази важна тема. Сега наваксахме нашето закъснение, ще продължиме нашата работа днес в 3 часа. Ще имаме удоволствието да посрещнем комисар Мърш и закрит.